Председателят. Госпожи и господа, е, добър ден на всички. Добър ден на госпожа комисаря. Възобновяваме заседанието. Е, започваме е, с протокола на вчерашното заседание и приятите текстове. Те са на разположение. Има ли бележки? Не. Следователно протоколът е одобрен. Също така трябва да направя едно съобщение.